председателстващия. Съгласно член 105 5 от правника за дейността на парламента, Линея 6, председателят на съвета за, на председатели на комисии му осведоми, че не са били повдигнати възражения на заседанието на съвет на председатели на парламентарни комисии, на препоръката на комисията ЕНВИ да не се възразява към акт за изпълнение. Ако не бъдат повдигнати възражения от политическа група или членове на парламента, които да удовлетворяват изискването за минимален брой подписи и до 24 часа, препоръката ще се смята за подобрена. В противен случай препоръката ще бъде гласувана. Препоръката е на ваше разположение на интернет страницата на, на пленарната сесия. С това приключвам съобщенията и продължаваме с първо